държава. Госпожа Дюран за две минути има думата. Благодаря ви, господин председател. Преди честването на 50 годишната от независимостта на Конгус, счетохме за необходимо парламента да вземе отношение по е, убийството на господин Чебая, който е правозащитник, председател на е, неправителствената организация Гласа на, не... на безгласните. Той е бил убит в колата си на 2 юни и е, шофьорът му също е изчезнал моите въпроси са следните. Защо е бил убит? От кого е бил убит? Смятам, че вследствие на нашата резолюция трябва да се създаде е, прозрачна, сериозна, независима е, е, комисия за разследване на неговата смърт и изчезването на неговия шофьор. Е, положението на правозащитниците в Народна република Конго е, е тревожно. Още от 2005 година е бил убит господин Кибемби, много журналисти и други правозащитници са били убити. Анкетите, водени от армията, са усеяни с пропуски и трябва да се намерят виновниците за убийствата и те да бъдат е, дадени на съд, за да се прекрати е, беззаконието. Трябва непременно да се е, накажат всички виновници за, е, уби, за убийствата и тези, които нарушават правата на човека. В споразумението от Котану изрично е споменато защитата на правата на човека, за това ние изискваме от Народна република Конго да обърне внимание на тези проблеми и парламента трябва да насърчи конгуанските власти да извършат а, а, анкета и да се да приложат а, решенията на на временния преглед в рамките на доклада, но не това е посланието, което аз ще занеса в Конго по, по случай честване на годишнината от независимостта на страната. Следващия е господин Кацварик. Благодаря, госпожо Вчера Wczoraj mówiliśmy на tej сали о охрани obrońców. Господин председател, наистина става дума да защитим правата на човека като най-общо. Днес се занимаваме с един конкретен случай на господин Чебей, който е загинал просто защото е бил правозащитник. Всичко подсказва, че той е бил убит е, заради делата си. Извършителите сигурно имат своите мотиви, не ги знаем, но едно нещо знаем със сигурност, че неговите цели, а, е, техните цели а, е, противоречат на нашите, които са за защитим правата на човека. Защитниците на правата на човека биват преследвани, защото те заострят общественото внимание към проблемите е, гражданите е, са е, заплашени от самите им правителства. Правителствата трябва да бъдат разкрити, представлените трябва да бъдат разкрити, виновниците наказани, затова трябва наистина една пълно задълбочена и честна и анкета. Благодаря. Следващия господин Вържия, минуто и половина. Е, е, Убийството на Флорибер Шебая Базири, изпълнителен директор на ОНП Гласа на безгласните, в момента в който е бил повикан в полицията и изчезването на неговия шофьор с е, знакови за положението в Конго. Защо семейството на господин Шебая дори не е могло да е, види тленните му останки? Той е той е, за, за него се знае, че е бил гласа пред е, ОНП, пред е, международната общност за убийствата, правозащитниците, журналистите, които са арестувани, изтезавани, убивани в тази страна. Паскал Кибемби през 2005 година, Франк Енгике и неговата съпруга Ампак Мрака през 2007 година, Серж Машер през 2007 година, господин Находжимбо през 2008 година. Това са само някои от жертвите на режима. И в момент, в който Международният наказателен съд е издал е, решение господин Гая бил назначен от е, конгонските власти на висок пост. Положението в, този, в тази страна се влушава. Е, там има, в едни части на, на страната има гражданска война, е, изтезания, убийства, изнасилвания. Е, Европейския съюз и е, Република Конго се, споразумяха в... Благодаря ви, госпожо Верже. Извинете, госпожо Верже. Имате минута и половина, госпожо. Имате минута и половина, госпожо. Оставих ви да говорите минута и 45, но вие превишавате редовно времето, така че много ви моля да приключа. Всеки трябва да, всеки трябва да спазва времето, което му е отредено, за, за да могат всички да вземат думата. Госпожа Шаке. Шаке. Благодаря ви много, господин председател, дами и господа. Говоря като са автор на проекто резолюцията. През ноември, т.е. след няколко месеца само, представители на нашия парламент ще посетят Демократична република Конго. Предстои парламентарната асамблея Европейски съюз, страни от АКТБ. Въпросът е как, какво да направим, дали трябва да запазим мълчание. Това е много важен въпрос. Спазването на правата на човека не може да бъде празна дума. Не може само да се говори за него. Има хора, които плащат с живота си за правата на човека. Затова Европейския парламент трябва да повиши глас. Две минути на следващия оратор. Фрау колегин Шаке, Госпожа Шаке, ако е няма, всъщност Приключваме с а, тези изказвания. Сега политически групи. Една минута. Наистина, съдбата на, на господин Шебая не е единствен случай. А, е, това говори за, не само за, за Конго, но и Африка като цяло. Конго е една прекрасна страна. Е, той, е, той има плодотворна, плодородна почва, има ресурси. Енергията от Конго може да задоволява целия континент. Е, и е, наистина, ако има стабилен ред там, това ще е полезно за цяла Африка. Но за съжаление се случва точно обратното. Е, Конго е едно гнездо на дестабилност, която се пренася и в други държави. Ето защо би трябвало като Европейски съюз е, в, е, да поставим ударението в нашата политика за правата на човека, е, поли, в, да, да, да обърнем поглед към Хонго и да, да истина да обърнем сериозно внимание на проблемите там, защото съдбата на Африка зависи, зависи от това какво ще стане в Конго. А там ще се състои нашата следваща конкуренция. А сега нашата колега Крето această crimă odioasă împotriva unuia dintre cei... Аз осъждам това отвратително убийство над един виден правозащитник. Господин Бахезир беше ръководител на една организация, която, която защитаваше е, тези, които бяха без глад. Той е, привлече мнението е, на общественото мнение върху корупцията, убийств, убийствата в тази страна. Е, в положението в Конго се влушава все повече и повече арести на потъпкване на човешките права, арестуване на правозащитници. Европейския съюз трябва да да настоява на създаване на независима е, комисия, която да разследва убийствата. Правителството трябва да се бори срещу безнаказаността, срещу тези, които потъпват човешките права. Страната е в гражданска война и има възможност е, и се е, извършват всеки ден масови убийства и изнасилвания. Благодаря ви. Благодаря сега за една минута колегата Ковал. Благодаря, господин председател. Това, пред което сме изправени днес, е когато Африка поиска нашата подкрепа или сътрудничество с Европейският съюз, да се опитваме да помагаме на Африка. Трябва да се отстоява и спазването на правата на човека. Има известни правила, които са свързани с е, разследването на извършени престъпления и те трябва да бъдат е, прилагани на практика. В тази резолюция се подчертава, че трябва да създадем, се създаде анкетна комисия, която да разследва това брутално престъпление. Благодаря. Благодаря сега колегата Келъм за една, Келъм за една минута. Благодаря, господин председател. Това убийство на господин Пахизире преди 15 дни не е една изолирана трагедия. Както каза и специалният докладчик, това убийство подсказва, е, намирисва на официални, пръста на официалните власти е, може да бъде заподозрян там. Защото това е една политика на, на е, засилваща се на зо, сплашване, преследване на борци за правата на е, човека за, е, и това се наблюдава през последните пет години. Ние изразяваме дълбоко съчувствие и съболезнование на семейството на господин Бахизира и ние призоваваме комисията и съвета да окажат натиск върху е, правителството на Конго, да гарантира нормални условия за правозащитниците и да, да, е, да даде на съд тези, които отговарят, е, които извършват престъпление. Благодаря, господин Келам. Сега госпожа Корола една минута. Благодаря. Напълно основателно е, че, трябва, че разглеждаме този въпрос на пленарно заседание. Това е човек, който смело защитаваше човешките права и демокрацията в Конго. И беше подложен на преследване от страна на властите. Ние не можахме да го защитим. Убийството на господин Бахизире и на хора като него нараства като тенденция в Конго. През последните пет години много защитници на правата на човека са убити в тази страна. Трябва да подчертаем, че важното в случая да дадем възможност на хората от Конго на самоопределение да защитават своята страна, да се борят срещу корупцията още на местно ниво и да поддържат контрол върху полицията и другите органи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да израза своите съболезнования на семейството на господин Бахезире. Неговата смърт е трагична. Той беше много известен и уважаван е, борец за човешките права в е, е, Конго трябва да се създаде, трябва да се проведе е, надежна и прозрач, надежно и прозрачно разследване на неговата смърт и да се види е, какво е положението в Конго. Както каза е, е специалният е, докладчик за, О, за ООН, е, властите неофициално участват в е, много от убийствата. Това като че ли е все по-често срещано явление в е, Конго. Много, много правозащитници бяха убити в Конго, много журналисти и властите трябва да, да се борят срещу това беззаконие и тази безнаказаност. Благодаря ви. Госпожа Преда. След, госп... След госпожа Преда, Кетч Диай, е, госпожа Старла за минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря на авторите на тази резолюция. Убийството на Флориберт Чеба Байзари на, 15, на 2 е, юни всъщност е, ангажира 15 организации. Самия Банк Имун призова за независима анкета наистина неговата борба за правата на човека всъщност е, беше повод за неколкократни заплахи от страна на, на полицията. Е, доколкото разбираме, в деня на убийството му той е бил призован, е, повикан в полицията, след което е бил намерен мъртъв. Искам уверение, че комисията и съвета ще оказват натиск за независимо разследване, но също така да се гарантира безопасност на неговото семейство, защото при тези обстоятелства е, ние трябва да се погрижим е, за тях. Е, ние тук приемаме правата на човека като даденост, а той се е борил и платил за тях с живота си. Благодаря, госпожа Стайло. Сега Catch the Eye, още едно изказване. Този случай е една от най-жестоките престъпления е, след е, свършеното от Мобуто. Е, промяната от Заир в Демократична република Конго не променя същността на тази държава е, наистина хора, които си вършат работата, журналисти, са заплашени е, от смърт е, и Бер Чебаева Хизира е един от многото, които платиха с живота си е, за е, обвинения, повдигнати срещу властите. Е, има едно друго обвинение и смятам, че Европейския съюз трябва да отвои усилията си за да се бори с, с безнаказаността в Конго и в други части на Африка, там където и аз, аз наистина призовавам комисията да разшири процеса от Кимберлей, така че да има сертификати и кървите диаманти, както ги наричаме, да бъдат добавени към списъка с, с, с ресурси, с природни изкопаеми, които искат, искат сертификат, за да се сложи край на смъртта на такива доблестни мъже, като Благодаря. Сега комисар Дали има дума. Уважаеми депутати, комисията научи за смъртта на Флорибер Бея Байзир с дълбоко съжаление. Той беше един от най-известните и най- често изразяващите се борци за човешка права в тази страна. Ние работихме активно с него. Неговата организация е една от най-отважаваните в страната му. Неговата а, смърт а, и съмненията, че тя може да е насилствено предизвикана, а, изисква да бъде разследвана. Беше предизвикана силна реакция не само в Демократична република Конго, но и в света като цяло. Европейският съюз, както и редица от нашите държави членки, както и ООН, и Съединените щати изразиха своята загриженост и настояват за сериозно разследване, за да се установят фактите и да не се допусне безнаказаност. Фактите трябва да бъдат установени и тези, които са виновни за смъртта му, трябва да бъдат наказателно преследвани. Ние искаме да се изяснят тези въпроси. Има арестувани членове на полицията, също и ръководителя на националната полиция отстранена отстранен длъжността си до а, второ нареждане. Освен това, а, медицински екип а, от а, Нидерландия направи преглед а, на тялото на господин Шебея и ще може да излезе с констатации в скоро време. Властите трябва да осигурят безпристрастна и будеща доверие анкета, която да разследва случая. Ние искаме да насърчим властите да постигнат бърз резултат. В по-общ план Европейският съюз би приветствал, ако правителството на Демократична република Конго направи нужното за спазване на правата на човека и поетите в тази област ангажименти, както и в областта на правовата държава. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дискусиите по тази точка. Имахме от социал-демократи, зелени, е, обединената левица, е, е, либерали демократи в Европа. Е, всъщност, сега следващата точка от дневния ред е Непал. Ще дам думата на госпожа Гери Гефенетенберг за 1 минута и 30 секунди. E, Благодаря ви, господин председател. Благодаря.